Ако имате възражения, би трябвало да ги внесете преди е, одобряването на е, протокола. И второто съобщение в е, връзка с, с 155 член, втори параграф в програмата за сряда ще има промени. Включват се изявления на съвета и на комисията във връзка с доклада за и използване на изтезанията, тъй като представителя на съвета няма да може да присъства утре по време на а, е, дискусиите. А, е, той ще трябва да напусне днес, още по-късно вечерта. А, е, предлагаме тази промяна в дневния ред. А, доклада се отлага за по-късна дата и, и така няма възражения. Преминаваме към а, гласуване.